Iniziamo. Нека да започнем. Добър ден на всички. Нека да започнем заседанието на нашата комисия. Позволете ми първо да кажа, че ще има известна малка промяна в дневния ред качеството на селско-стопанските стоки и е, е, едините единните плащания ще минат утре, но повечето хора трябва да напуснат по-рано, така че аз предлагам утре сутрин да започнем с 11 и 12 точките от дневния ред и след това вече ще продължим по дневния ред такъв какъвто е. Това беше съобще... сега по съобщенията на председателя. днешното заседание се предава по интернет. Ще има доклади по общата селско-стопанска политика, контрапредложенията на Европейския парламент, те ще бъдат представени на заседанията ни на 18 и 19 юни. А, крайният срок за измененията е 9 юли 12 часа на обед. Това е за предложението за директ директните плащания и финансирането на ОСП. 10 юли в 12 часа е срокът за общата общата организация на пазарите. Нека да ви напомня, че измененията трябва да бъдат изменения по предложението на комисията, а не на докладчиците. Надявам се, че това е ясно. И сега преминаваме направо към точка трета, а именно а, подобряването на устойчивото развитие. Тук е ам, професор Джанет Уайер в универси... от университета в Глостеша. Както приветстваме също така професор Дуайер, който ще представи неговото проучване. След това професор Баквел ще отговори на въпроси от членовете на комисията. След тия встъпителни думи имате думата. Добре дошли. Благодаря господин председател. Добър ден на всички. Благодаря за това, че ни поканихте. Това е първото ми посещение тук. Ние много се радваме. Очаквам да ви докладвам за проучването, което сме направили. Ще говоря около 20 минути и се надявам, че след това ще можем да проведем добра дискусия. Накратко, искам съвсем накратко да ви кажа какъв е контекстът на проучването. Ще разгледаме нашия подход, графика, експертите, които работиха с мен по, по това проучване. След това ще говорим за основните ни констатации, които се основават на едно преразглеждане на съществуващия опит с ОСП и ще направим оценка на предложенията за реформи в този контекст. Ще направим и някои препоръки. На този етап искам да подчертая, че те са проекто препоръки, защото все още не сме имали време да ги обсъдим и възможност да ги обсъдим с вас. Ще се опитаме да подобрим препоръките затова за мен ще бъде много важно да чуя вашата реакция. И сега контекста на нашето проучване. Това са цитати. Първия е от съобщението на комисията за ролята на реформата на ОСП, което обсъждаме в момента, именно в този контекст беше въведена беше въведен термина устойчива конкурентоспособност в контекста на бъдещата политика. И аз мисля, че тук е интересно, че в това изявление, контекста, в който се използва устойчив, sustainable, е свързан с, с природните ресурси на Европейския съюз, основаващи се на земята. Следващия цитат е от комисаря Чулос, Чолос, когато представяше законодателното предложение пред комисията, той свързва пред предизвикателствата на безопасността на изхранването и климатичните промени. И на трето място се подчертава поддържането на териториалния баланс. Това е цел, която да гарантира, че за бъдеще а, селското стопанство в Европа е активно и съответно, че има активно управление по цялата територия. Така, целите на проучването са да се оцени до каква степен сегашното предложение вероятно ще постигне тези цели на базата на вече наученото във връзка с постигнатото от политиката и имайки предвид контекста на промените, пред бъдещите предизвикателства. Като се разглежда не само общата селско-стопанска политика, но и други политики, които са взаимно свързани, взаимно действащи с нея, например за конкурентоспособността, в крайна сметка идеята е да се подкрепи парламентарната комисия в работата и по законодателните предложения. Съвсем накратко, методите включват разглеждане на документите на европейско равнище, на равнище на държави членки, Опитали сме се да подберим да, държави от севера, от юга, големи, малки държави, големи държави донори и държави, които са нетни получатели и малки, големи държави. Освен това имаме няколко конкретни казуса с, с елементи в новото предложение, които са може би по-малко проучени от основните елементи в предложението в пакета имаше управление на риска, добавена стойност като силен аргумент в предложенията по втория стълб, интегрирани доставки. Тук се позоваваме на държави с дълъг опит в използването на кохезионните фондове. Направихме това проучване от декември до април. Това беше едно партньорство на екипи от различни държави членки. Вероятно някои от имената са ви познати. Имаше и нови и стари държави членки, за да се обмени експертно познание. В началото трябваше да видим какво а, се разбира под различните термини термините, така както се използват от комисията. Например, терминът sustainable, устойчив, се отнасяше в, се разбираше в екологичния му смисъл, т.е. запазване на устойчивостта на околната среда. Вторият термин конкурентоспособност отново е интересен, защото не се използва по същия начин, по който биха го използвали някои економисти. Мисля, че тук има някаква връзка, именно поддържане на жизнеспособността на селското стопанство, а не само насърчаване на най-ефикасните и ефективните селски стопанства. Иновация е свързана с а, един а, ключов механизъм, чрез който да се постигне промяна, която да бъде много по-устойчива, много по-жилава и трайна. И мисля, че економическите, екологичните и социалните цели са част от уравнението. Отново разглеждайки съществуващия опит, както може да си представите, ние стигнахме до заключение, че и двата стълба на политиката въздействат върху устойчивата конкурентоспособност на земеделието на Европейския съюз. Въздействието на стълб едно а, има е по-общо, а не толкова специфично. Те са основни за селскостопанската дейност, подкрепят я не твърдо целенасочено, така както е описано в предложението. За разлика от него, механизмите по втория стълб имат по-голям потенциал да се постигнат тези цели. Те се стремят да подобрят продуктив... производителността. за... Те са насочени към екологични и социални ползи, към мултифункционалността на селското стопанство. Има някои конкретни проблеми с които аз съм се занимавала много години. Много добре познавам разликата между стремежите и онова, което вече е постигнато на практика. Има някои проблеми по начин по който а, програмите за развитие на селските райони не винаги са балансирани и се оказва така, че понякога две части на една и съща програма действат разнопосочно. Тук мога да цитирам помощта за инвестиции в редица държави. И се получава това, което някои економисти наричат ниска допълнителност. Някои от проблемите, свързани с втория стълб, не са свързани толкова с самата мрежа, а по-скоро с доставките. И хората се питат какво се стремим да постигнем с тези средства. Обикновено, т.е. често се поставя акцент за това за какво се изразходват средствата. Това не е непременно а, пример за постижения. Пример тук за проекти с новаторски и ам, устойчиви форми на развитие по втория стълб. Много успешни инициативи за повишаване на знанията и уменията в селското стопанство, особено свързани с, с разбирането на екологичните проблеми, управлението на селските ресурси, мултифункционалността като понятие и като стратегия за бизнес, за семейен бизнес, например различните ползи от отделните инвестиции. От дясно долу виждате органично селско стопанство. Там работят хора, които имат проблеми с забавено развитие и забавено обучение. Няма да се впуска много в подробности. Вие разбирате за какво говоря. Във връзка с, с е, постигането на устойчива конкурентоспособност и иновации, стигнахме до заключението, че има много фактори, които обесърчават иновацията и я правят по-трудна. Може би най-голямата причина тук е неохотата, с която се поемат рискове с европейските пари. Само по себе си това е похвално, но ако се замислите, частният сектор инвестира в селското стопанство и много внимателно преценява какво инвестира. Това означава, че ще има неохота за дългосрочни инвестиции – ако няма краткосрочни ползи и те не биха искали да инвестират в някои нови неща. Следователно си задаваме въпрос какво може да направи публичното финансиране, което а, и така и така се прави от частното финансиране. Понякога се оказва, че а, тези а, фондове не правят много повече от това, което правят а, фондовете. Те се страхуват а, за легитимността на влагането на ресурси. Това е един въпрос, с който трябва да се занимаем, ако искаме да постигнем промени на местно равнище и да излезем от лабиринта на различните правила и разпоредби. Също така мисля, че хората работят много в сферата на пазарите, по екологичната устойчивост. Може би няма достатъчно диалог, няма добро съчетаване на балансираните цели. Когато разглеждаме приложното поле и обема на политиката във връзка с цитираните фактори, пакета за млекопроизводителния сектор и политиката за качеството на продуктите. Всички тези ците, е, е, цели са релевантни, но не са достатъчно свързани. Последния коментар е за естеството на дебата, който се води по общата селско-стопанска политика. От наша гледна точка има силен интерес да се използва втория стълб за постигане на тези цели, но дебата е съсредоточен повече върху първия стълб, което понякога според мен пречи за едно конструктивно обсъждане за това как може най-добре да се постигне този цел, тази цел. Отново примери, на които няма да се впускам, за да не удължавам изложението. Като гледаме новите предложения, това са нашите предложения за оценка на новите предложения. Сам по себе си първия стълб, който е за подкрепа, е един основен елемент за напредъка на селското стопанство. Това не е трансформиращ механизъм, следователно тук можем да постигнем териториален баланс, ако сериозно погледнем как са разпределени тези плащания. Има важни хоризонтални механизми в рамките на първия стълб, които са откроени в доклада, например консултативната селско-стопанска служба, която дава възможност да а, се удовлетворят потребностите от е, устойчиво развитие. Също така кръстосаното, кръстосаната е, сходимост е, е един друг елемент, който се взема предвид. Втори стълб има значителен потенциал с много възможности за положително развитие, за напредък от сегашната ситуация, с ангажиране на положителни развитие, открояваме потенциалната стойност на подхода за европейска иновация и партньорство, сътрудничеството, изграждането на мостове между тесните интереси, извличането на опита на лидер и всичко това което беше загубено в предишния програмен период. Според нас това обаче не е достатъчно само по себе си за постигане на устойчиви резултати. Може би трябва да се постави акцент за това как да се премахне разликата между риториката и действителните предложения. Има нова логика в предложение, в предложенията в сравнение с траекторията на реформите от миналото. Реформите от, 2, от 92 година до последните реформи с, с проверката на състоянието на селското стопанство показа, че има намаляване по първия стълб и растеж по втория стълб. Също така а, има промяна и в относителното а, положение на държавите членки. И това е много важен а, въпрос в пакета. Човек може да си зададе въпроса за това, имаме ли необходимите критерии за обективно разпределение. Във връзка с това, което се случва вътре във всеки стълб, мисля, че става ясно, че първия стълб първоначално беше за компенсации, а втория стълб е за развитие на селските региони, но в втория стълб виждаме елементи и, и елементи от предишния първи стълб във втори и обратно. И така можете да се каже, може да се каже, че мерките за управление на риска са свързани с мерките за сигурност, които се прилагат. Въобщо взето смятаме, че архитектурата е последователна, но се опасяваме, че ще бъде недостатъчна, за да а, постигне тази промяна постепенно. А, предвидили сме някои а, препоръки, за които ще ми бъде много интересно да чуя вашето становище. Имам чувството, че в момента, когато идвам тук да обсъждам бъдещето на ОСП, акцентът е върху първия стълб, разпределението на средствата между различните региони. във втория стълб е много важно да се има предвид с оглед на бъдещата адаптация. Ние предлагаме, ако държавите членки имат по-последователно осъзнаване на стоиността на втория стълб в пакета, това може да направи целия пакет по ефективен. Аз изготвих вчера една съвсем набързо направена диаграма. Ние предлагаме да има някакъв праг на разходите, които могат да бъдат правени от държавите членки. Ако се направи на едно сравнение с, с държавите членки и онова, което са изразходвали в 2010 година. И ако се постави един прак, минимален прак, 30 или 40%, можете да видите, че това се отнася много повече за старите държави членки, тъй като те трябва да повишат разходите, които правят в рамките на ОСП за развитието на селските региони и са засегнати най-много Холандия, Белгия, до известна степен Обединеното кралство, все повече и повече държави членки са засегнати. Новите държави членки имат по-голям бюджет за развитието на селските региони, отколкото за преки плащания. Те а, а, твърдят, че това е много малка част от ОСП и за това е много трудно да се водят дискусии за бъдещето на първия и втория стълб. Това беше първото предложение. Ще ми бъде интересно каква е вашата реакция. Второто се отнася за обучението и ако комисията има ясни а, цели и задачи, ние би трябвало да изведем полука от съответните дейности и да се предвиди едно средносрочно преглеждане на документите. Това е много важно да се проследи какво е постигнато. От ние смятаме, че е необходимо да се изградят гаранции за по-силна устойчивост. Това не означава, че ние ще нанесем щети на околната среда. Това, за което се говори тук е да не се внасят, да не се инвестират пари в нещо, което след 5 години може да се окаже, че е вредно за околната среда. Установихме също така много добри примери, в които а, заинтересованите лица а, се ангажират Позваваме се на опит, на опит натрупан в държавите членки и постиженията много трудно се определят в крайна сметка, защото не се насочват усилията към конкретни данни, не се разглеждат от тези места, в които е нужна подкрепа най-много, но трябва да има финансиране, за да може да се използва това финансиране трябва също така да се проверява дали кандидатстващите имат добър план, но то само по себе си не е достатъчно, за да осигури постигането на целите на комисията. Разглеждаме също така засилено сътрудничество с другите отрасли, но ще се впуснем в повече подробности по-късно. Втората серия поръки са свързани с първия стълб и с управлението на пазарите. Както споменах преди, ние бихме желали да има по-силна роля на системата за консултации в селското стопанство в всички държави членки, в които има предизвикателства в екологичната сфера, например недостатъчна вода, заразяване на почвите и така нататък, за да може да се разработят успешни стратегии, което ще бъде от изключително значение. Ние смятаме, че трябва да се разшири приложното поле на тази система на консултации, за да не достига тя само до малък процент от а, селските стопани. Във връзка с, с предложението за така нареченото позеленяване на економиката, ние в общи линии се придържаме към това, по което вече е споменато, а, е постигнато споразумение. Ако е така, ние бихме желали държавите членки да пояснят е, избора, който са направили във връзка с плащанията по първия стълб, за да може да се изведат е, и е, полуки. И въпросът е какви са критериите, как трябва да се е, разделят правомощията между държавите членки. И ако започнат целите по първи и по втория стълб да се доближават една до друга? Не трябва ли да се направи нещо а, по този въпрос? И няколко конкретни препоръки по втория стълб. Необходимо ни е нещо, което да даде възможно на администрацията и на разплащателните агенции в държавите членки да разберат, че става дума за А, трансформация, да не става дума само за инвестиции, трябва да се гледа напред, дългосрочно с възможности за финансиране и съфинансиране. И аз мисля, че е необходимо всичко това да се обмисли внимателно. Необходимо е местна стратегия е, участниците, субектите да решат какво точно искат за селското си стопанство или за територията, за производителността, за маркетинга, за туризма, всичко това, което е свързано с конкурентоспособността на земеползването. Всичко това е доста сложно само по себе си това може да бъде една спирачка. Затова ако предоставим повече стимули, повече достъпност, може би тези бариери ще могат да бъдат преодолени. Бихме желали тук сме говорили повече насоки и подкрепа за инвестиционната политика. тук имаме предвид лидер в ранните му етапи, като истински новаторски начин на работа на местно равнище, може би няма да става дума за един и същи подход, но ще може да се получи някаква представа за онова, което би било полезно. И отново, за да може да се премахнат пречките пред иновацията, би трябвало да се пренасочат и да се съгласуват финансовите правила за всички основни фондове. Струва ни се, че регламентите за... Струва ни се странно, че е, е, разпоредбите на регламент за развитието на селски райони са по-стрикни. Ние се опитваме да гарантираме един, една насоченост върху информацията, за да се даде възможност на хората да правят експерименти и също така да се а, обмисли дали е необходимо да се ограничи степента, до която финансирането ще се използва за управление на риска. Тук ще спра. Надявам се, че моето изложение ви е било полезно и очаквам вашите коментари. Благодаря ви. Благодаря за тази извънредно интересно представене. А сега е време за въпроси и отговори. Благодаря ви. Благодаря за представенето на проучването. Направихте някои интересни коментари. Особено интересно бе нещо, което казахте, а именно, че с публични средства много рядко се поема риск за напредък по проекти. А защо не се опитаме да разходваме средствата по-ефективно? като, например, в по-широк мащаб се възползваме от револвиращите фондове и в селското стопанство. Така ще дадем възможност за по-ефективно използване на средствата по фондовете, като същевременно, ако е възможно, трябва да вземем предвид и особеностите на отделните региони. Може да се въведат квоти за обществени поръчки. Така ще има възможност за осъществяването на проекти, чието реализиране при обичайни обстоятелства би било по-малко вероятно при положение, че се финансират средства от фондове и по линията на кредитирането е по-вероятно да има възвръщаемост по тези проекти. Второ, съгласна съм, че мерките по втория стълб трябва да бъдат рационализирани. Радвам се също, че заявихте, че трябва да се укрепят структурите на консултативната служба за селското стопанство. Мисля, че можем да подобрим процеса на обмен на информация между отделните области на селското стопанство. Можем само да спечелим от това. При всички положения са ни необходими стратегии, отчитащи особеностите на регионите. Нищо няма да проистече от прилагането на единен подход към всички европейски региони. Важно би било и още нещо, което отчетохте, а именно, че трябва да се приведат в съответствие различните фондове. Във връзка с това трябва да дадем възможност за альтернативно съфинансиране за развитието на селските райони. Онези региони, които са в неизгодно економическо положение и не могат да предоставят съфинансиране, трябва да имат възможност за осъществяването на структурни инвестиции. Не бива в тези региони селските райони да бъдат поставени в още по-неблагоприятно положение. Трябва да се направи опит за разпределяне на риска. Ако се намерят повече субекти, които са готови да финансират даден проект, това ще допринесе за разпределянето на риска. Ще е и по-вероятно този проект да има добър ефект в дългосрочен план ja, danke für die Vorstellung dieser Studie, die ich ähm, sehr Господин Дорфман, благодаря за представенето на проучването, което бе много интересно. Когато говорим за реформата на ОСП, трябва да помислим какви ще са последиците от тази реформа през 2020 година, ако я проведем така, както сме я замислили. С други думи, ще допринесат ли мерките по реформата за увеличаването на конкурентоспособността на селското стопанство за укрепване на неговата самостоятелност? Или трябва да си зададем въпроса дали също ОСП след 7 години ще допринесе за устойчивост на доходите на селските стопани. трябва да се погрижим за това селскостопанските производители да имат устойчиви доходи, но трябва да направим нещо и за конкурентоспособността. Говорим за устойчиво интензивиране, но нека ви дам един краен пример. предлагаме между 7 и 10% от обработваемите площи да бъдат заделени за осъществяването на цели за опазване на околната среда. Не бива да се отказваме от онези площи, върху които се осъществява много интензивна дейност, онези, които са заделени за екстензивно земеделие. Това е логично. Не могат да се заделят тези площи. Най-крайната последица от това е, че унези, които осъществяват екстензивно земеделие, изобщо няма да се интересуват от нашите мерки за екологизиране и изобщо вече няма да участват в структурите на ОСП защото реализират приходите си основно от екстензивно земеделие. Но в такъв случай ще трябва да се запитаме дали изобщо има смисъл да прилагаме такива мерки. Постепенния пренос от първия към втория стълб, който наблюдаваме вече от 20 години. Не би ли следвало да сложим край на този процес? Има държави, които по първия стълб разходват 10% от средствата, за други стойността е 70%. Не можем да говорим в такъв случай за справедливо разпределение. Мисля, че трябва да се запитаме дали всичко това ще доведе до конкурентоспособност на селското стопанство. По отношение на втория стълб, винаги възниква въпроса за риска. Риска от изтичане на средства от селското стопанство към други сектори. Това е една от основните критики, които сме отправили към втория стълб тук в комисията. Ако искаме да увеличим конкурентоспособността на селското стопанство, то мерките по втория стълб са правилни. Но какво можем да направим, за да ограничим изтичането на средства от втория стълб към други сектори. Благодаря. Господин Дес, понятието устойчива конкурентоспособност през изминалите месеци понятието конкурентоспособност се използва повече или по-малко инфлационно. Но какво точно стои зад него? През изминалите години не сме инвестирали достатъчно в конкурентоспособността на селското стопанство спрямо производствения сектор, например. Не бива да използваме средствата единствено за да изместваме някои субекти от пазара. Зад устойчивостта, според мене, стои повече допълнителна полза за селското стопанство. В рамките на първия стълб в по-малка степен се предвижда насочено финансиране. За разлика от преждеговорившия, мисля, че подхода на комисията е правилен. Съгласен съм с вас за това, че прекалено малко се обсъжда в общественото пространство вторият стълб. Основният проблем е, че в Европейския съюз се наблюдават големи разлики между държавите членки – трябва държавите членки да могат да се възползват от еднакви мерки по втория стълб, например от мерки за опазване на околната среда. Във връзка с това възниква въпросът за съфинансирането. Това ще е проблем, който във все по-голяма степен ще стои пред някои държави членки и по който комисията не работи достатъчно. Вие не направихте конкретни коментари по управлението на риска в рамките на втория стълб. Няма никакъв смисъл, според мен, мерките по управление на риска да се предприемат в рамките на втория стълб. Защото така няма да има никаква предсказуемост по отношение на програмите по втория стълб. Съгласен съм с вас за това, че трябва да се укрепят структурите на консултативните услуги, но в каква посока трябва да поемат тези структури? За какво трябва да се предоставят консултации? Кои видове селско стопанство трябва да получават подпомагане? Накрая казахте нещо важно, а именно, че програмите Лидер са добър пример и че прекалено малко се вземат предвид. В рамките на, втора, на втория стълб сега се предвиждат 6 цели вместо 4 оси. Според вас това добро предложение ли е? няма ли да се отрази неблагоприятно върху някои държави членки? Благодаря. Благодаря, Мартин. Е, <clears throat> Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на проучването. Все още не ми е ясно какво точно се цели с него. Декларираната цел бе увеличаване на конкурентоспособността, на устойчивата конкурентоспособност. Казахте, някои неща, които са правилни, а именно, че вторият стълб е подходящ за постигането на успехи по отношение на околната среда. Казахте обаче също така, че ще се смесят първият и вторият стълб, което няма връзка с първото. Още днес знаем, че предложенията на комисията при всички положения ще доведат до увеличаване на бюрокрацията. А има пряка връзка между увеличаването на бюрокрацията и конкурентоспособността. До 2015 година следва да се намалят бюрократичните ограничения с 20 до 25%. И в никакъв случай няма да допринесем за това, ако предложенията на комисията доведат до точно обратното увеличаване на бюрокрацията с 20%. Аз самият имам селско стопанство с площ от 40 хектара. То се управлява от сина ми и той с право заявява, че цялата бюрократична тежест се пада на него. В понеделник, на празничния ден, той прекара целия ден с попълване на необходимите формуляри. И така се чувстват сигурно и много други европейци. Не е допустимо подобно нещо, а предложението на комисията ни отвежда точно в тази посока. Бих искал нашите гости да ни кажат как една целенасочена реформа на ОСП може да се проведе така, че да не се поставят допълнителни бюрократични ограничения върху селските стопани. Херберт Дорфман говори по един въпрос, на който и аз нямам отговор. Ако искаме да укрепим структурите по втория стълб, което според мен е похвално и необходимо за региони като Южен Тирол, Бавария, Баден-Вюртенберг, то трябва да предотвратим изтичането на средства към неселскостопански области. За целта трябва на ниво Европейски съюз да се изготви списък от мерки, за които може да се използва финансиране по втория стълб. Така ще избегнем изтичането на средства към други области, не свързани с селското стопанство показаното от Мартин Хойслинг. Не искам да поставям под въпрос успеха на проектите по програмата Лидер, но в моя регион през изминалите 15 години 90% от тези проекти не доведоха до устойчиво развитие. Средствата по тях бяха пропилени средства. Не бива да допускаме подобно разхищение на финансиране. Подобни проекти трябва действително да допринесат за укрепването на селското стопанство. И така, въпросът ми е следният. Какви ще са последиците от прекомерното смесване на първия и втория стълб? Не е ли по-разумно да се направи ясно разделение между двете? Най-вече, що се отнася до управлението на риска, съм съгласна съгласен с Мартин за това, че то трябва да се извършва в рамките на първия стълб. Някои държави членки са изправени пред големи рискове и трябва да получат финансиране по първия стълб. Мерките за отчитане на екологичния аспект пък трябва да спадат към втория стълб. Трябва да се погрижим за това, мерките да бъдат приложени в еднаква степен във всички държави членки. Няколко думи за разпределението на средствата. Като представител на Германия, мисля, че трябва финансирането за онези държави, което е далеч под средното, да бъде увеличено и обратното. Онези, които получават финансиране близко до средното или над средното, трябва да бъдат обект на някакви съкръщения. Не може да се допуска страни като при балтийските държави да получават прекомерно ниско финансиране. Това би било несправедливо, особено спрямо нези сълскостопански производители, които работят при тежки финансови условия. Има и още един въпрос, който според мен е още по-интересен. Обърнали ли сте внимание на големите разлики между държавите членки? Колегата Херберт Дорфман в Южен Тирол получава, например, 50 евро по първия стълб в Южен Тирол. А Съответното плащане в друга държава може да бъде между 600 и 700 евро. Би трябвало нези, които получават прекалено ниски обещетения, да могат да сезират съда на Европейския съюз, тъй като подобни разлики нямат нищо общо с конкурентоспособността. Благодаря ви още веднъж. Отправих някои критики, но някои от коментарите ви пък бяха добри. Благодаря, Алберт. Сега Джим Микълсън. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря а, на лектора за а, това, което чухме. Много, беше много интересно. Любопитно ми беше да чуя. В Европа няма а, страни членки, в които да имат най-продуктивни и по-малко, най-малко продуктивни райони. когато работих върху моя доклад, стана ми ясно колко трудно е за хората в нископродуктивните райони да се конкурират с онези, които са в високопродуктивни, високопроизводителни райони. Как да помогнем на тези хора да продължат да работят, да не фалират? Говорихте е, за инструментите във втория стълб. Смятате ли да оставите 30% за така наречената зелена политика, както се предвижда в реформите в първия стълб? Многобройните правила в втория стълб както знаем, са много обременители. Как ще ги опростим? Можете ли, говорихте за инвестиране, нецелеви инвестиции. Бихте ли казали нещо малко по-подробно? Това в старите страни членки ли ще бъде или в новите страни членки? в новите страни членки изглежда, че втория стоп е по-голям от първия. Е, това е много интересен въпрос. Е, може би можете да ни обясните малко повече за какво става дума, защото по този начин ще видим как може да се развиват нещата по-нататък. Но трябва да познаваме подробностите. Друг въпрос, който си задаваме е следният. Въпросът е не как се конкурираме вътре в Европа, а в рамките на Световната търговска организация, как ще е, се конкурираме с останалите страни в света? Как ще излезем на световния пазар? И това е нещо, което не трябва да пропускаме. Защото необходимо е, е част от този световен пазар да бъде превзет от е, европейските селкостопански производители. Необходима ни е система за консултиране. Тоест, страните членки трябва да отделят повече средства за консултанти. Но в пакета от реформи комисията казва, че е, средствата за администрация ще бъдат увеличени с 15%, 15% в страните членки за администриране на новите изисквания по втория стълб. Няма да спорим за някой друг процент, но трябва да видим откъде идват тези цифри. Говори се за селско-стопанска полиция. Те какво ще прилагат полицейски мерки спрямо селските стопани, дали отговарят на кръстосано съответствие и други подобни изисквания. Съгласен съм с вас, системата е добра, но страните членки трябва да обяснят действията си. Грация. Грация, Джим. Смит е... Благодаря, Джим. Сега Смит. Благодаря, господин председател. Ще говоря кратко, защото много от нещата, които исках да кажа, вече бяха а, казани тук. А, ще започна от полицейската служба, селско-стопанската полиция, така както каза, се изрази Джим. Необходими са ни е, е, пилотни е, консултантски програми. А това е нещо, което споменавам като бив член на Комисията по регионално, движение, регионално развитие. А, трябва а, да приведем в съответствие рамките на различните програми, защото има опасност някои въпроси да останат пренебрегнати между програмите. Различните организации действат в раз... абсолютно различни, по различни графици, абсолютно различни изисквания за поръчките. И интересувам се, оценявали ли сте какви ще бъдат допълнителните разходи за да се преодолее тази липса на взаимно допълване, на синхрон между различните програми? Чули сме, чували сме доста много неща, но не виждаме нищо на практика. Това е нещо, което трябва да бъде включено в нашия ред, дневен ред. Ако имате подобни оценки, ако разполагате с статистика, те ще бъдат много полезни за нас. Благодаря. Агню. Благодаря, господин председател. Ще огранича забележките си само до иновациите и конкурентоспособността. Две от темите, на това, което чухме. Не може просто да кажете на някой да новаторства, трябва да се създаде атмосфера, подходящ е, климат, хората да бъдат насърчавани е, да търсят новото. И след това се чува въпроса как ще използват иновациите. Аз съм много голям впечатление ми правят иновациите на нашите а, селекционери, които увеличиха добивите от семената, които селекционират за три пъти в последните години. Сега вече имаме, имаме а, а, култури, които могат да бъдат отглеждани без да орем земята. Може ли да стане това? Няма да има ерозия а, и обедняване на почвите. Вече има а, култури, а, в които са вградени инсектициди. А, какво е отношението на Европейския съюз към всичко това? Какво прави Европейския съюз? Поставя всички възможни пречки по пътя на тези новатори, за да не могат тези иновации да бъдат използвани в практиката. А на страните, които искат да се присъединят към Европейския съюз, трябва да кажем, ако искате да на новаторствате, трябва да изоставите тази практика преди да влезете в Европейския съюз. А, има, има абсолютно, а, абсолютно, нула толерантност към вноса а, на хора, на, на, на, на култури. А, не може, значи може да се внася всичко, тонове от какво ли не, но не едно семка за нещо, което не одобряваме. Нашите а, селекционери казват, можем да отгледаме пшеница, която всъщност отблъсква на вредителите, насекомите. Какво казвате вие за нас? За това, да. Има някои, които в неделя им се иска да отидат и да разрушат това, което е постигнато. Аз пък с моите двама сина ще отида да защитавам тези посеви. Какво става? Виждам стопани от Италия, от Франция, Дигнали си се оттам и идват в моята страна, за да разрушат това, за което ние сме работили. И а, няма да се очудите, че аз им пред, ги посъветвах. Преди 2000 години ни окупираха римляните, преди 1000 години ни окупираха норманите. А, през неделя, миналата неделя се опитаха да направят това отново някои, но и радостен съм, че не успяха. Как може да се очаква, се очакват иновации, ако такова е отношениите? Новаторите просто ще идат да новаторстват другаде. Благодаря. Секериески е пой клас. Господин Секерски, след това клас. Подкрепям идеята за това, че трябва да обсъдим ефективността на финансовата помощ, която даваме на селското стопанство. Разумно ли е, когато става дума за това на къде трябва да се променяме, да не знаем на къде отиваме. Първият стълб включва общи дейности, които не са достатъчно целенасочени. Знаем, че рентабилността и доходността на селското стопанство са главни цели на първият стълб. Ако това е така, възниква въпросът – Целта постигане е, на устойчива конкурентоспособност, заглавието на научването, проучването, което чухме, значи ли, че е, правим обратен завой, че става дума за една изцяло нова стратегия. Когато комисарът Фишлер се занимава с тези въпроси. Знаехме за какво става дума, знаехме какво се имаше предвид, когато се поставяше ударението повече на втория стълб. Сега имаме стратегията Европа 2020. Знаете, сега се намираме в трудно положение, преживяваме економическа криза – не знам каква ще бъде нашата стратегия, но мерките по втория стълб трябва да са по-ефективни. ако това е така, питам се, защо европейските фермери като че ли загърбват изобщо а, втория стълб. А, наистина, втория стълб постига ли това, което се очаква от него? Неговата цел е подобряване на положението в селско-стопанските райони, а също така и защитата на околната среда. Но нещо липсва в тази мозайка, в тази картина. А политиката на сближаване е също така много важен фактор. Става имаме политика за подкрепа на градските райони. Не знам дали това помага на иновациите и на растежи, дали става дума за устойчив растеж. Мисля, че нещо се пропускаме, когато говорим за пазара на селско-стопански продукти. Пазарът се саморегулира. А селските стопани много зависят от външни условия, като например времето и климата. Обсъждаме мерки, които да прилагаме спрямо финансовите пазари, а не искаме да регулираме пазара на селско-стопански продукти. Споделям това, което каза един от преждеговорившите във връзка с СТО – И накрая. Водещи програми бяха оценявани по различни начини. Някои използваха тези програми за своите цели. Трябва да бъдем много внимателни, когато оценяваме резултатите от подобни програми. И накрая трябва да обсъдим някои финансови инструменти, а също така и лихвите, които се, с които се налагат на заеми, които би трябвало да насърчават растежа. фермерите, когато взимат заеми, а, трябва да се съобразяват с пазарната конюнктура. А, лекцията беше много интересна. Благодаря, господин Клас, а след това а, Магенес. Заглавието звучи много добре насърчаване на новаторството и устойчивата конкурентоспособност в селското стопанство. Това са модни думи. И ако сравня това, което ще кажа сега с казаното от колегата Шикерски, то мога да кажа, че всеки от нас има своя индивидуална представа за устойчивост Ако правилно разбрах оратора ни, то под устойчивост тя разбира преди всичко околна среда, отчитане на екологичния аспект, опазване на околната среда. Аз обаче трябва да и възразя. Под устойчивост аз разбирам не само опазване на околната среда, за мен това понятие включва и работните места, и запазването на нивото на доходите, както и осигуряването на безопасни и здравословни храни. Има различни тълкувания на понятието устойчивост и устойчив. В рамките на въпросното проучване са работили експерти, работили са активно. Имам към тях следния въпрос. Ако разгледаме всичките видове субсидии по първия и втория стълб, то можем ли да очертаем някакъв кръг от субсидии, които вредят на околната среда. Има ли подобен вид подпомагане? Не мисля, че в областта на селското стопанство се предоставя подобно финансиране, вредящо на околната среда. Но, може би, нашите експерти ще могат да ми отговорят по-добре на този въпрос. Е, пой Луис Кабола Сантос, Мегинес. Благодаря, Мариан Магдинес. Благодаря, господин председател. Благодаря за изложението. Криста Клас подели някои от нещата, които исках да кажа. Искам да питам, каква е връзката между доходи и иновации? Защото ми се струва, че ако имаме адекватни доходи в селското стопанство, не бихме обсъждали толкова дълго и на широко планове за иновации. И нещо, и още нещо. Имаме много строги правила за кръстосените съответствия във връзка с устойчивостта, екологичната устойчивост. Третия въпрос се отнася до вашият 11 слайд. Говорите за преразпределяне на средствата от първия стълб. И най-важното там, казвате, е справедливото разпределение. И вие сама казахте, необходими са обективни показатели. Имате ли подобни обективни показатели? С голямо удоволствие участвам в тези дискусии, защото те са смислени, задълбочени. Но когато става дума за практиката, като навлизаме във вторият етап на реформите, мисля, че някои от идеите по-скоро трябва да бъдат прилагани на следващият етап, не сега. Ако, примерно, прочетете страници четвърта до шеста на доклада, явно, ясно е, че селско-стопанското производство е намаляло, използваме по-малко пестициди и хербициди, това обективно ли е, или е необходимо по-добре да дефинираме устойчивостта на конкурентоспособността. Струва ми се, че опасността ние да намалим конкурентоспособността си а, съществува, а говорим за продоволствена сигурност, например. И последното, което ще кажа, нека бъде разглеждано като въпрос. Мисля, че съм го казвала и преди. А, ако а, а, трябваше да трябва да, като законодатели да се опитваме да приемаме мерки, които няма да вредят на вече постигнатото. Не бива да се увеличава бюрокрацията, администрацията, да стават нещата по-сложни. Защото колкото по-целенасочени и по-подробни са нашите действия, стъпки, толкова по-трудно изпълними стават. Благодаря, Мария. Благодаря ви за представенето на проучването. Съжалявам, че нямах възможност да се запозная с него предварително. Документа трябва да бъде прочетен внимателно, за да се направят и съответните изводи от него. Ще се запозная подробно с него, ще се запозная с вашите заключения и ще видя на какво се основават. Заключенията ви са важни за нас, тъй като искаме да реформираме селското стопанство, да повишим неговата рентабилност и да увеличим устойчивостта му. Установявам, че залагате по-скоро на втория стълб – Поне това е беглото ми впечатление от вашите изводи. Според вас ОСП трябва да се ориентира по-скоро спрямо втората, втория стълб, по който трябва да се постигне стойност от поне 40%. Не знам как това ще допринесе за постигането на целите. През последните 6 месеца работих по доклада за директните плащания в първия стълб. След 2-3 дни ще представя окончателния си текст, както и доклада си по втория стълб. Според мен двата стълба трябва взаимно да се допълват. Така и девата стълба ще допринесат за постигането на крайните ни цели, а именно повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство при същевременно отчитане на екологичния аспект и на устойчивостта. Както вече казах, не можах подробно да се запозная с проучването, но съм сигурен, че то ще ни е полезно, ще ни помогне и да внесем някои изменения в докладите, преди да ги обсъдим. Елизабет Кьостингер. Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на проучването. Вече бяха направени немалко бележки, това число и критични. Съгласна съм с вас за важността на втория стълб, за неговия потенциал. Според мен е много важно в областта на развитието на селските райони да продължим да предоставяме на държавите членки максимален марш за маневри, като използваме най-вече стимулите по втория стълб – кои държави постигат успехи в областта на развитието на селските райони. Това са онези държави, в които наистина сме предложили нещо на селскостопанските производители. Спорен, много спорен според мен е следният въпрос. Защо комисията не визира в текста си връзката между туризма и селското стопанство. С това се оказва неблагоприятно въздействие върху тези селски стопанства, които, например, предлагат възможност за почивка. Мисля, че ако се наблегне на тази връзка между туризма и селското стопанство, ще наблегнем и върху устойчивостта, устойчивостта и ефективността на инвестициите туризмът може да е допълваща мярка, най-вече в региони с екстензивно земеделие. Говорите за необходимостта от привеждане в съответствие с целите на устойчивостта. Няма спор по това, но трябва да помислим какви показатели да въведем, защото няма два региона, които да са на едно ниво или които да можем да сравним един с друг. Същото въжи и за отделните селски стопанства. Това, което може да сработи за даден регион или за дадено стопанство, в никакъв случай няма да сработи за друг. Би било интересно във връзка с консултативните услуги да ни кажете как точно смятате, че те трябва да се предоставят, тъй като има много различни възможности. Още нещо, което въжи за всички области, най-вече когато говорим за показателите – а именно бюрокрацията. Бюрокрацията убива в зародиш всякакво новаторство. Това е повече от ясно. Тя е и пречка за растежа. Един конкретен въпрос по нещо, което не се упоменава в доклада ви. как ще се отразят съкръщенията в областта на развитието на селските райони върху устойчивостта. Говори се за реализирането на економии в размер от 100 милиарда евро, най-вече в областта на развитието на селските райони по втория стълб в областта на политиката за селското стопанство се предвиждат економии от 30 милиарда евро. Интересно е да си поставим въпроса как ще се отрази това върху инвестициите в селските райони. Благодаря, Елизабет. Благодаря на всички. Сега ще дам думата на експертите, за да могат да отговорят на въпросите ви. И, е, искам да благодаря на двамата професори за изложението, както казаха и изказалите се. Темата конкурентоспособност е много важна и аз много се надявам, че работата на нашите докладчици ще подобри работата и на комисията и тя ще се вдъхнови от работата и на експертите, но трябва да не създаваме твърде много бюрократични пречки пред конкурентоспособността. Професор Бакуел ще отговори на някои въпро... на въпросите. Благодаря, господин председател, и благодаря на всички депутати. Аз тук си записах 6 страници въпроси. Трябва да се извиня. Не знам дали Джанет и аз ще можем да отговорим на всички въпроси. Искам обаче да започна с някои общи бележки, да се опитам да поясня какво искаме да кажем, за да помогнем на комисията ви да работи по реформите на ОСП. Това, което проистече от, от каскадата въпроси, е нещо, което трябваше да включим в нашия доклад. Едно от тези неща е съфинансирането. Не сме го включили, не е включено и от комисията, тъй като това е една много трудна финансова тема, но тя трябва да бъде разглеждана, защото даваме сигнал, че акцентът следва да бъде върху нещата, които правим обикновено по, стра... по втория стълб, който обикновено е съфинансиран, тъй като в държавите членки няма средства за допълнително съфинансиране. И така че това, което трябва да а, се а, намали там е съфинансирането. Т.е. Бруксел би трябвало да прояви по-голяма гъвкавост по този въпрос. И е, това беше нещо, което беше казано от няколко депутати, а не беше отразено от нас. А, поне двама от вас повдигнаха въпроса за безопасността на храните прави сте, това не е нещо, което може да се да вземе като даденост. Това е много важна част от всички мерки и не бива да бъде пренебрегвано. Един друг въпрос, който повдигнахте, на който не сме обърнали много внимание и си заслужава да бъде обсъждан, тук чуваме различни становища. Например, това е за степента, до която ОСП може да подпомогне на реципиенти, които не са селски стопански е, производители. Има някои по-устойчиви, по-конкурентоспособни селски райони с силно диверсифицирани стопани, което означава, че има отделни лица, които ще получат определени ползи по СП, които не са непременно фермери, но те може би взаимодействат с други ферми, ако работят с децата си и внуците си, може да има де едно по-ефективно селско стопанство. И в резюме, това, което се опитваме да кажем в този доклад е, че няма човек в Европа, който да не подкрепя идеята, а, че селското стопанство трябва да бъде конкурентоспособно, по-конкурентоспособно отколкото е сега, че трябва да бъде устойчиво, че не трябва да намалява националния капитал, да замърсява почвата и водата, напротив, да свежда до минимум това замърсяване. Така че не съм срещал а, европеец, който да не се подписва по тази идея за устойчивост. Но въпросът е, каква е какъв е балансът за бъдещето в следващия период на ОСП трябва ли да се подобри международната конкурентоспособност на ОСП предвид недостатък? остатъка на храни от миналите две години и дали не трябва да се даде, да се окаже повече внимание на аспекта устойчивост. Има несъгласие относно баланса между тези две цели. От комисията сигнал е, че трябва да се направят и двете неща и за да осложнят нещата повече, трябва да се каже, че понеже не може да се направи нищо по втория стълб, трябва да се усили дейността по а, първия стълб а, в контекста на озеленяването на економиката. Но Насъчеността на нашия доклад е следната. Ако използваме това, което каза Джанет за мерките на а, приспособяване на трансформации, повечето от тези мерки се виждат в втория стъп модернизирането на селскостопанските практики, съвместна работа чрез сътрудничество разглеждане на сферите, в които има естествени пречки, заплащане на фермерите да предоставят услуги, които, за които не им се плаща от пазара. Всички тези дейности, които са насочени към устойчивост и конкурентоспособност, се намират във втория стълб. И въпреки всичко, консенсуса в Европа е, че не съществува добра воля да се разшири а, втория стълб. Затова ние вместваме част от тези цели в първия стълб, като караме фермерите да насочат вниманието си върху селскостопанските практики. Това е проблема, пред който е изправена Европа. Имаме много важната задача да насочим следващата фаза на дебата и се опитваме в доклада да ви предоставим необходимите доводи за това как може да се засили сегашното а, предложение. И ако ми позволите да искам да кажа, че въпросът за бюджет е много важен тук. Приятелите на европейското селско стопанство, ако не насърчават силния бюджет за ОСП, рискуват да застрашат конкурентоспособността и устойчивостта. Но вие ще защитите това. Искам да кажа няколко неща, които бяха повдигнати в въпросите. Това, което беше казано за кредита като един полезен начин за насърчаване на иновациите в регионите на Европа, нещо с което напълно съм съгласна повече може да се направи за изобретателни начини на прилагането на тези разпоредби разпоредби. Това може да бъде оперативно функциониращо в случаите, когато може да се намери съответния капитал. По въпроса за това къде се намират различните инструменти в различните стълбове, например оценката на риска, хората, които работят в тази сфера, смятат, че може би няма да е ефективно той да бъде в втора, във втория стълб. Всъщност, понякога, когато тези неща се правят на национален, на, в национален мащаб, това е по-разумно, отколкото ако се правят в регионален или наднационален мащаб. Сега по въпроса за съветите, какво имаме предвид под съветите. Аз много ясно казвам, кога един съвет е ценен. Той е ценен, когато е ценен от онези, за които е насочен. Не става дума тук да се упражнява диктат или поли, полицейска принуда а, хората да се деангажират от, а, от това послание, което се изпраща. А, Консултативните служби дават възможност на селските стопани да разберат проблемите, пред които са изправени пред бъде, в бъдеще и можем да научим много от а, успешните инициативи на други. Беше казано нещо дали по-целенасочената помощ означава предварителни разходи за бюрокрацията. Мисля, че проблема е, че повечето от нас мислят за началната фаза. Ако искаме да изграждаме партньорства, това отнема време, защото отначало хората не говорят един и същи език и не се разбират. И обикновено са необходими 2-3 години преди наистина да се постигне ефективен диалог. Но, ако погледнем към някои инициативи, които вече са изминали тези няколко години, тогава вече виждаме, че хората се разбират и си имат доверие. И ако говорим за по-голяма дългосрочна ефективност, ние трябва да бъдем готови да инвестираме краткосрочно за изграждането на тези отношения, защото в дългосрочен план това ще доведе до спастяване на а, пари. Може би на местно равнище това може да е много сложно, така че аз мисля, че не трябва твърде а, а, бързо да настояваме да селските стопани да си сътрудничат. Не трябва да казваме, че ако те в рамките на една година не са почнали да изразходват средства, това е непременно нещо лошо, защото след 10 години те може би ще изразходват много повече средства. Председателя, благодаря. Благодаря още веднъж на нашите експерти. А сега ще помоля господин Бевер да, от комисията да взема отношение. Благодаря, господин председател. Съвсем кратки коментари. Искам да кажа, че а, Устойчивата конкурентоспособност е една от целите на ОСП и средства за постигането на тази цел. Чухме много внимателно а, изложението, прочетохме документа с голям интерес и виждаме много интересни констатации и идеи в него. Както знаем всички, предложението на комисията за реформа на общата селско-стопанска политика в момента е обект на а, интензивни преговори в парламента и в съвета. И за комисията е доста трудно да обсъжда на този етап заключенията на доклада, тъй като проучването е свързано пряко с предложената реформа, която на свой ред е обект на едно много задълбочено изследване на въздействието в което се засягат въпросите на устойчивостта и конкурентоспособността. Като първа реакция обаче искам да кажа, че е, изглежда, че е необходимо малко повече пояснение, е, особено във връзка с ролята на Европейското иновационно партньорство в сферата на селското стопанство. Слушителите на Генерална дирекция Агри в комисията са готови да си сътрудничат е, с парламента, както и с авторите на проучването. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря, господин директор. И сега така стигаме до четвърта точка от нашия дневен ред. Изменение на регламент 1234 от 2007 на съвета по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите. Херберт Дорфман ще представи този режим за подпомагане на лозарите. нашия докладчик е, работи в тясно сътрудничество с съвета и комисията, за да стигна до споразумение по този въпрос и осигурим гъвкаво за бъдещите политически решения в, в сектора. Ще дам думата на Херберт и той ще може да улес... обясни за какво става дума. Докладът е част от общия пакет от мерки за реформа на ОСП. Основава се на допускането, че останалите мерки за реформа на ОСП, най-вече по първия стълб, ще се приложат така, както са замислени. Имам предвид най-вече правото на плащане за селскостопански култури по първия стълб. Ако на европейските лозари бъдат предоставени права на плащане, възниква въпросът откъде ще се финансират тези плащания. Към момента те се финансират от бюджета наличен по първия стълб, т.е. по схемата за единни плащания лозаровинарският сектор по силата на законодателния акт за сектора разполага с така наречените национални пакети за финансиране – Решенията за освояване на средства по тези пакети се вземат от държавите членки. В доклада се предлага на държавите членки да се предложи възможност да разходват средствата по част от националния пакет или целия национален пакет – за преки плащания в лозаро-винарския сектор по първия стълб. С други думи, държавите членки могат да използват част от националния пакет или целия национален пакет, като прехвърлят тези средства към бюджета за директни плащания по първия стълб. С това ще се покрият разходите по първия стълб за допустимите площи. В предложението на комисията се предвижда държавите членки да разполагат с време до края на 2012 година да решат дали да се възползват от тази възможност или не. Така ще бъде възможно прехвърляне на средствата през 2014 година. Бе постигнат следният компромис. През 2012 година държавите членки трябва да вземат решение за това дали за 2014 година желаят да изплатят част от средствата по националните пакети или всички средства по тях под формата на директни плащания. Ако след 2014 година искат тези средства отново да бъдат прехвърлени към националните пакети, то могат да го направят. През 2013 година държавите членки трябва окончателно да решат дали да се извърши прехвърляне на средствата. Това тяхно решение ще влезе в сила от 2015 година нататък прехвърлянето на средства от националните пакети към фонда за директни плащания по първия стълб вече няма да може да бъде отменено. Това е постигнатият до момента компромис с съвета. Всички останали изменения са по-скоро техническо естество. Аз внесох едно допълнително изменение, в което предлагам на държавите членки да се даде възможност да продължат да прилагат действащата по настоящем схема именно да им се даде възможност да извадят лозаровинарския сектор от схемата за единни плащания. Така те ще могат да използват националните си пакети, така както са ги използвали до момента, а не за финансиране на схемата за единни плащания. Grazie Herbert, molto chiaro. Adesso apriamo la discussione. Prima di... Благодаря. Това беше много ясно изложено. Сега ще преминем към а, дискусията, а след това ще чуем и мнението на комисията. Гарсия, след това Луиска Поле Сантос. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Дорфман за неговата работа по този доклад. Въпросът е доста технически и той е положил големи усилия, като се има предвид, че е необходимо време за преход от един режим към друг. през декември 2012 година да влезе в сила регламента, т.е. по-рано от предвиденото. А господин Дорфман е направил необходимото, за да постигне споразумение, тъй като знаем, че много не е лесно, лесно да се постигне споразумение по финансовите въпроси, но мисля, че решението е взето малко прибързано. Трябва да кажа, че не съм напълно съгласна за това, което каза докладчикът защото а, решението за допустимите области е, за плащанията, когато става дума за тях, би било разумно да помислим дали да се включват площите в контекста на преките плащания. Не съм съгласна с докладчика, който иска да обвърже а, един, единните плащания с, по този начин. Какво можем да направим? Да отнесем този въпрос към генералната дирекция преки плащания. Благодаря, казва председателят. А сега господин Капуле Сантос. Благодаря, господин председател. Искам да ви обърна внимание, на нуждата да се е, свърже този доклад е, по отношение на преките плащания с а, е, някои други неща. Бих искал да се изкажа след като чуя какво има да ни каже генералният директор на Генерална дирекция Агри на Европейската комисия, защото като се приема датата декември 2012 година става дума за възможността за плащане на фермерите до май 2014 година. Може би има основания за това, за да може да се изчислят бюджетите в рамките на национално определените суми, след това парите да се разпределят между фермерите. Но необходимо е да ни се обясни какъв е най-добрият начин за свързване на тези дати. Не може ли малко да се отложи този срок, защото след като се вземе решение за преки плащания, това би било по-добре, отколкото да принуждаваме фермерите преди да знаят решението, да взимат те пък своите решения за едното или другото. Благодаря. Сега господин Люлин. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия докладчик, господин Херберт Дорфман. трябва да кажа обаче, че съм малко объркана. И искам да задам един въпрос, да попитам дали добре съм разбрал това, което той каза. Защото като прочетем а, измененията на френски, малко смешничко звучи а, да се изключи лозарството от допустимите заплащане зони. дали съм разбрала наистина вярно? съгласна съм, че не може да се реши много бързо този въпрос. Може би в рамките на една година ще може да помислим да се върнем към този въпрос, защото трябва да знаем какви са сумите, с които разполагаме. Значи имаме сумите за страните членки, отделени за лозарството и след това сме раздали така наречените жетони на хектар. Значи средствата са разделени на хектар. Можем ли да запазим тази обща сума и тази система? Защото ако запазим тази обща сума и запазим тази система, тогава очевидно няма да може да се впишем в новата а, система за единни плащания, така наречената Single Payment Scheme. А, с, трябва средствата да се разделят с другите. В, и в такъв случай общата сума ще бъде по-малка. Правилно ли разбирам а, този въпрос? Ако е така, би било по-добре най-малкото за нас, защото нашите лозари е, много се радват, е, че ще се прилага подобен начин на плащане. Взимат се, взима се цялата сума, разделя се на хектари, дават се, раздават се жетоните и се разпределят парите. Правилно ли съм разбрала, че така ще се действа или като моята съседка е, трябва да смятаме, че предложението на комисията дава и друга възможност. Например, лозарствата да остане в допустимите зони. Не съм сигурна дали съм разбрала добре. Много ясно искам да ми се каже какъв ще е резултатът от изборът, който трябва да се направи. Защото трябва да знаем, разбира се, какви са общите суми защото искаме да запазим общата сума за да, всяка държава членка, не знаеме колко ще са тези пари. А пък ако решим да не се запазат националните е, суми и да преминем към системата на единните плащания, тогава пак няма да знаем какви ще са сумите, ни, нито пък ще знаем какви ще бъдат последиците от а, споделянето на тези средства от една страна от лозарството с другите а, елементи на, а, на земеделието. Благодаря, госпожо Лулин. Господин Ослинг, благодаря, а, господин председател. А, ще бъда кратък. Искам да благодаря на докладчика и да кажа, че съм съгласен с него. Най-напред, не трябва да се забравя, че въпросът е доста тясно технически и въпросите специализиран, високо специализирани, въпросите не са само политически, те са и технически. Има, разбира се, и едно политическо измерение. А именно как ще свържеме този въпрос с финансовата перспектива, нещо, което госпожа Хернс спомена. Изглежда, че нещата не са са, не съответстват особено много, особено що се отнася до сроковете. Трябва да решим каква система да се прилага за национални цели, цялостни суми или преки плащания на фермерите. Значи не става дума само за техническите подробности, а и за политическите идеи, на които те почиват. Мисля, а че трябва да че не е необходима по-голяма гъвкавост, като се имат предвид сроковете. Имаме интереси, които несъмнено трябва да защитим. правилната стратегия би било да се борим колкото може за по-голяма гъвкавост. Това е, се отнася и за сроковете. Имаме е, същите опасения, както госпожа Еванс по отношение на допустимите площи, когато става дума за лозарството. И е, наред с това бих искал да кажа, че на този етап Докладчикът е напълно прав да не включва това право за засаждане на този етап. Защото с него са свързани значителни рискове. трябва обаче да кажа, че ние подкрепяме подхода на докладчика и всичко, което той прави, за подпомагане на сектора на лозарство и винарство. Благодаря. Мартин. Ще бъда съвсем кратък, защото така или иначе ще внеса изменения. Ако правилно разбирам господин Дорфман, то в крайна сметка всяка държава членка ще може да прави каквото си иска. Не знам дали това ще допринесе за осъществяването на обща селскостопанска политика. Провел съм немалко разговори с професионални издружения на лозарите в Германия. Те не желаят да се въвежда системата на директните плащания. Към момента лозарите, поне германските, са удовлетворени от действащата система – при малките стопанства няма да се постигне особено голям напредък, тъй като там не е от значение разликата от 5 до 10 хектара, например. Но не може въпроса да се остави на осмотрението на държавите членки. Ако им дадем право на осмотрение, всяка ще си въведе своя система, която в дългосрочен план няма да се отрази добре върху общата сълскостопанска политика. Благодаря, госпожа Макинтай и след това още един оратор. Благодаря. Искам да благодаря на господин Дорфман за извършената от него работа по темата. Аз мисля, че ние бихме били много готови да подкрепим всичко, което упростява нещата и намалява административната тежест. Е, това го казвам в началото. Така както разбирам нещата, държавите членки имат национален пакет и след това, освен това, могат да изберат какво да подкрепят за техните лозари. И отново, доколкото разбирам, това предложение не засяга общия пакет на финансирането на държавите членки и те ще имат свободата да изберат как да насочат своите национални подкреп, подкрепещи програми. Проблемът е, че в момента има несъответствие между циклите на финансиране, например националните схеми да бъдат на 5 годишен период, другите да са на неограничен период, което може да създаде трудност за разплащателните агенции. Разбирам проблемите на държавите членки във връзка с, с срока за вземане на решение през декември. Мисля, че господин Дорфман е постигнал някакъв компромис. Аз наистина ви поздравявам за това. И нещо последно отбелязвам, че когато говорим за финансирането на лозарите и така нататък, господин Дорфман е а, включил едно изречение в края на обяснението си, че освен подкрепата за лозарите и винарите, Европейския съюз е, а, се бори срещу ограниченията. Аз не знам дали това е свързано, но ако той повдигне този въпрос, бих изразила обратното становище. Има много хора сред нас, които всъщност биха много, биха били много щастливи, ако се премахнат правата за засаждане. Госпожа Клас. Господин председател, въпросът наистина е много сложен, затова наистина поздравявам колегата Дорфман, който се е опитал да го изясни в доклада си. Защо трябва да вземаме изпреварващи решения? Решението на комисията е непонятно за мен – не разбирам защо тя предвижда това решение да се вземе още през 2012 година, при положение, че все още няма никаква яснота по мерките за реформиране на ОСП. Общата организация на пазара в областта на лозарството бе едно решение, което ни костваше много усилия тук в парламента. Когато на времето говорихме за реформата на лозарския сектор, изтъкнахме аргументи в полза на така наречените национални пакети. Изказахме се в подкрепа на активни действия от страна на държавите членки за финансирането на сектора. В момента уж се прилагат мерки за намаляване на бюрократичните ограничения. Същевременно лозарският сектор отново се причислява към ОСП. Не знам дали тук има представител на комисията. Въпросът ми е отправен към нея. Може би господин Дорфман може да ми отговори. Напълно съм съгласна с господин Хойслинг, че за лозарите най-вече в моята страна, е много важно да продължи действието на схемата за общо управление на пазара. И в бъдеще искаме да допринесем за новаторството в областта на лозарския сектор. Това е залегнало и в законодателния акт за него. В настоящото си предложение комисията предвижда възможност лозарският сектор да бъде финансиран по схемата за единни плащания. Правилно ли разбирам предложението й? Доколкото разбирам също така, господин Дорфман предвижда възможност за държавите членки сами да решат дали да извършват финансиране по тази схема или не. Ако наистина се предвижда такава възможност, то можем да кажем следното. Първо, нека не вземаме изпреварващи решения, а да изчакаме вземането на крайното решение за реформата на ОСП. Едва тогава ще можем да вземем решение и за лозарския сектор – Можем да дадем на държавите членки право на осмотрение, но единствено при условие, че останат незасегнати разпоредбите на законодателния акт за лозарския сектор, според които държавите членки могат да продължат да вземат решения за финансирането на лозарския сектор. Ако действително господин Дорфман цели това, което изложих до тук, то той е изготвил един добър доклад. Благодаря, но преди да дам думата на докладчика, да дам думата на господин Пач Хосе. Благодаря, господин председател, благодаря и на докладчика за неговия доклад. Искам съвсем накратко да кажа, че ние нямаме проблем с доклада. Всъщност имаме само една трудност, която е доста значителна. Ще кажа първо защо. Първоначално в нашето предложение предвидихме една дата за доброволното преминаване от подкрепата, която се оказва на лозарите към а, директни плащания. Ние сметнахме, че това трябва да стане в 2012 година, за да може всичко да бъде готово. От там нататък а, селските стопани да получават помощите. Готови сме обаче да преразгледаме нещата, да видим дали август няма да бъде приемлива дата. Искам само да потвърдя, че някои държави членки вече са използвали възможността да прехвърлят бюджетни ресурси, с които разполагат за лозарско-винарския сектор по посалка на преките плащания. Обединеното кралство, Люксембург и Малсата вече са го направили изцяло. Испания отчасти и се е необходима някаква преходна разпоредба. Там, където имаме трудности, и с това отговарям и на господин Копола Сантош е свързано с изменението, което а, предопределя какво ще стане а, след 2014 година. Ние смятаме, че това би трябвало да бъде оставено на осмотрението на онези, които се занимават с тези проблеми. Това няма място в една временна разпоредба. Аз всъщност тук се позовавам на изменение 17. Иначе, господин председателю, мисля, че в крайна сметка можем да постигнем съгласие с всичко останало, за което беше говорено председателя. Благодаря, господин директор. И сега последните думи на, госп... на Херберт. Благодаря, господин председател. Бяха ми поставени много въпроси. Ще се опитам да дам кратки отговори. Както каза представителят на комисията, действащият законодателен акт за лозарския сектор предвижда вече възможност за прехвърлянето на средствата по националните пакети към фонда за преки плащания. Люксембург вече се възползва от тази възможност. По-настоящем едно подобно прехвърляне на средства означава, че средствата по националния пакет се прехвърлят независимо от размера на останалите директни плащания. Тоест, Средствата за лозарския сектор, например в Люксембург, са много по-високи, отколкото за други сектори. В бъдеще това няма да е възможно. Или ще има национален пакет, или не. Лозарският сектор при всички положения ще подлежи на плащания по обичайната система за директни плащания. По изменение 7 не знам дали то е подходящо, но като цяло трябва да си зададем принципния въпрос за това дали наистина е разумно всички сектори, всички селскостопански площи да които разполагат със собствени фондове, да получават финансиране по схемата за директни плащания. Ще трябва да помислим кога ще е най-подходящо да обсъдим този въпрос. Мисля, че с това отговорих на въпроса на колегата Гарсия Перес. По въпроса на Астрид Люлинг вече отчасти му отговорих. Действащата по настоящем в Люксембург и отчасти в Испания система в бъдеще вече няма да е възможна – ще трябва да се вземе решение за финансирането в бъдеще на схемата за директни плащания за лозарския сектор. Приемам в голяма степен казаното от колегите Клас и Хойслинг. Смятам, че повечето държави членки са доста удовлетворени от националните пакети, така както се прилагат към момента и нямат желание лозарският сектор да се финансира по схемата за директни плащания. За това възниква и въпросът дали изобщо искаме лозарският сектор да подлежи на финансиране по схемата за директни плащания. По въпроса за правата за засаждане и общата организация на пазара, този въпрос се засяга от колегата ми, който работи по доклада за общата организация на пазара, За това не го засягам в моя текст. В съпътстващия доклад се заявява, че парламентът се обявява за запазването на тези права. Това бе отбелязано и в доклада на колегата Дес. Ще видим дали ще се сформира мнозинство тук за или против премахването на правата за засаждане. Показаното от колегата Клас за изпреварващите решения, едно прехвърляне на средства, така както бе направено от Люксембург, е ограничено за срок от 5 години. Този срок скоро и изтича. Затова трябваше да се намери преходно решение за 2014 година. Комисията правилно отбеляза, че става дума за преходно решение, за да може да се отчете и 2014 година. Накрая, нека още веднъж подчертая следното. Моето впечатление е, че ако на държавите членки се даде възможност да прехвърлят част от средствата към по националните пакети към схемата за единни плащания, и същевременно дадат на лозарите права за плащания, то с това ще се окаже натиски върху други сектори в селското стопанство да извършат същото прехвърляне. В крайна сметка, може би не в краткосрочен план, но след известно време в редица държави членки ще се премахне частично или изцяло системата на националните пакети. Средствата по тях изцяло ще се прехвърлят към схемата за директни плащания. Трябва да се запитаме дали това е целесообразно, особено като се има предвид и точка първа от дневния ред, която обсъдихме днес – мисля, че националните пакети до голяма степен допринасят за конкурентоспособността на лозарския сектор както в Европа, така и спрямо трети страни. Няма да допринесем за неговата конкурентоспособност, ако предоставяме директни плащания в размер от 250 до 300 евро на хектар и същевременно частично или изцяло премахнем системата на националните пакети. Още веднъж подчертавам, че лозарският сектор е сред най-конкурентоспособните, най-активните отрасли в селското стопанство в доста държави членки. Ако премахнем системата на националните пакети, няма да му направим добра услуга. Благодаря, Херберт. Отговорихте много добре на госпожа Люлин, но аз съвсем накратко ще й дам въпрос. Един съвсем кратък въпрос, господин председателю. Аз искам да запитам дали националния пакет е включен в, в схемата за динните плащания. А ако това е така, той ще бъде също така засегнато това ам, изравняване. Това означава, че националния пакет, който ще бъде включен, ще увеличи мюджета по първия стълб повече за държавите, които произвеждат вино и също така трябва да се направи допълнителен баланс, т.е. да се преведе повече към държавите, които получават по-малко по настоящен повече, по-малко преки плащания. Това означава, че лозарството ще загуби голяма част от своя пакет. Така излиза. Това не, става, не фантазирам. А, ре, реалност. Мисля, че ще стане по-ясно, ако се цитират конкретни цифри. Ще ви дам за пример Италия. Националният пакет на Италия възлиза на 220 милиона евро годишно. Тези средства се използват за действия в областта на, лозарския, на лозарството. Извинете. И ако Италия иска да продължи да разходва средствата по този пакет и в бъдеще, тя ще може да се възползва от това. Същевременно обаче вземаме решение, че лозарският сектор се превръща в допустима площ. Нека умножим тези 220 милиона по 6000 хектара лозарски площи. Получаваме сума от 180 милиона евро. Това е сума, която може да се предостави допълнително. Но тези 180 милиона по първия стълб трябва да бъдат набавени от някъде – те се набавят от други отрасли в селското стопанство. И за това за държавите членки се предвижда възможност да използват част от националния си пакет или целия пакет за финансиране на преките плащания по първия стълб – с други думи, държавата членка може да реши да извади тези 180 милиона от националния си пакет и да ги прехвърли към схемата за преки плащания. Лозарите няма да искат да се възползват от това, но това ще поискат другите селски стопани, защото ако лозарите не го направят, въпросните 180 милиона трябва да бъдат набавени от други отрасли. Това имам предвид, като казвам, че ще се окаже натиск за използването на националния пакет за финансиране на преки плащания. С това повече или по-малко може да се сложи край на системата на националните пакети, което според мен не е целесъобразно. това трябва да се запитаме защо непременно искаме да постановим че лозарският сектор е допустим за финансиране по първия стълб. Благодаря. Мисля, че изяснихме всичко. Нека да ви напомня, че на 1 юни до 12 часа е крайният срок за внасянето на изменението. Така че ако има изменения, крайният срок е 1 юни 12 часа на обед. Сега преминаваме към последната точка за днешния, днешната ни работа, а именно мерки за насърчаването и информирането в полза на селско-стопанските продукти, стратегия с висока европейска добавена стоеност за насърчаване на вкусовете на Европа. Това е по допълнителната е, европейска доставена спойност. Жозе Бове е докладчика и му давам думата. Donc, euh, ce rapport, donc mesures de promotion et dispositions. Е, е, става дума за предварителна размяна на мнения. Как да насърчаваме вкусовете, различните вкусове в Европа. Става дума за зелената книга, оповестена от комисията през юли 2011 година, също и съобщението за стратегията, съобщение от март 2012 година. Значи, каза, това съобщение се отнасяше за насърчаване на вкусовете, различни вкусове в Европа. Тоест, а, а, става дума за едно законодателно предложение през сезента на 2012 година. А, значи, какво е положението сега? О, какво сме направили до сега? Значи, имаме една политика от 80 години на миналия век за подпомагане на продуктите, преди всичко а, във връзка с свръхпроизводството в Европа. Ставаше дума за качеството, да можем да освободим пазарите, които бяха задръстени от свръх, свръхпроизводството. Това беше нашата първа политика. През 2000-та година тази политика се разви, защото междувременно производството вече не беше, нямаше свръхпроизводство, не беше толкова голямо. И а, Стана дума за, така знаете, скандалите, диоксидите, лудата крава, всички тези неприятни събития, краставиците и други. И се повдигнаха отново въпросите за качеството на сел-стопанските произведения и трябваше да възстановим доверието на потребителите, за да могат те наново да почнат да консумират онези селско-стопански произведения, които бяха засегнати от тези фитосанитарни скандали. Днес като а, а, се запознаваме с това, което предлага комисията, виждаме, че става дума за една нова логика, ново мислене, защото целта е да се създаде стратегия, и то дългосрочна стратегия за постигане на по-висока добавена стойност в е, областта на храненето. Има четири теми, които се предлагат от е, Европейската комисия. Е, добавената стойност, подобряване на качеството на програмите за подпомагане, управляване на програмите чрез тяхното управляване и създаване на синергия между различните инструменти за подпомагане на селско продукти. Това са четирите теми. Въпреки всичко, бюджетът е доста скромен, някъде около 55 милиона евро за постигане на така формулираните цели. И днес ясно е, че е необходимо съфинансиране в една доста сложна система и ще действаме в е, е, намален бюджет, 70% ще бъдат, ще бъдат освоени вътре в Европа, а останалите ще се използват за подпомагане на нашите продукти, които саме в трети страни. До къде сме стигнали и на къде трябва да вървим. Е, това е целта на моя доклад. Смятаме, че предложенията на комисията са правилни. Трябва обаче да се отиде малко по-далеч според нас по отношение на дефиницията на качеството и разнообразието в европейското хранене. Защото в предложението на комисията се говори за вкусове на Европа. Въпросът е, че не знаем какво точно значи това. Ние смятаме, че трябва да се а, признае и да се гради върху понятието за богатство, многообразие на вкусовете и происхода на различните хранителни продукти. Трябва да знаем за какво говорим. Като говорим е за, да знаем точно какво става дума, когато говорим е за вкусове. Вкусове в множествено число, а не в, за един вкус. А, вече имаме конкретни елементи в връзка с качеството, които могат да послужат за основа на тази работа. Това става за специфичните качества на едни или други хранителни продукти, за историята, традициите, културният контекст. А, а, обозначенията за происход, специфичните качества и така нататък. Трябва да се като се излезе, изходи от тази дефиниция, трябва да се отиде и по-далеч, защото става дума за локални, регионални аспекти, които определят спецификата на тези вкусове. Това е тъкмо против обратното на политиката на търговските марки, които са стандартни в целия свят. Значи, именно по тези, по тези въпроси трябва да се споразумеем когато става дума за дефиницията на тази политика, за различните понятия, знаем, че целта на комисията е да насърчи по-доброто заплащане, заплащане в хранителната верига и да се гарантират цени, които ще бъдат справедливи като възнаграждение за селските стопани. Значи това обаче е само изходния пункт, отправната точка – трябва от там да тръгнем, но трябва да отидем по-далеч. Затова аз в доклада предлагам идеята да се опитаме да създадем система за устойчиво производство, което отговаря на новите предизвикателства, при които са изправени селските стопани, като продължим да защитаваме биоразнообразието, борбата с промените в климата, т.е нови елементи, е, така че е, селско-стопанските производители в Европа да отговорят на новите, на новите предизвикателства. Значи това става дума за едни практики на производство и техните продукти, които трябва да съответстват на програмите, инициирани от Европейската комисия, за да може, както казах, да отговорим на новите предизвикателства. времено, вярвам, че не трябва да се мисли, че съществува някакъв европейски модел на селско-стопанско производство. Няма подобно нещо. Това е чиста глупост. Е, имаме многообразие в селско-стопанското производство и не трябва да говорим за европейски модел. Защото това а, а, може само да обърка потребителят. Значи, съвсем други понятия трябва да използваме. Също времено говорим, че вървим към по-прости методи на управление, по-голяма синергия между различните елементи, но трябва да бъдем много по-бдителни също време. Но Европейската комисия в четвърта точка на своето съобщение повдига един важен въпрос – елемент, който според нас съответства на това, което казах до сега. И цитирам, това е значението на местните пазари, на кратките хранителни вериги и необходимостта от по-добра информация по отношение на общественото здраве, устойчивостта, хуманното отношение към животните и така нататък. Очевидно, това са много важни елементи. Елементи, за които аз току-що говорих, което ще осигури вътрешната непротиворечивост а, на това, към което се стремим. Значи, това са а, връзките от една страна между подпомагането на про... местното производство и начините на производство, които отговарят на тези нови очаквания, на тези нови предизвикателства – а, и а, трябва да намерим връзката между тези два елемента. Това е спецификата, това е, са от отправните позиции, от които трябва да започнем работа. За мен е ясно, а, че приемливостта на тази програма ще зависи от включването на тези елементи и оттам нататък вече да се отворим към трети страни. Като насочваме към тях информация, която е достатъчно проста и, раз, и разбираема, за да се види как тези селско произведения отговарят на новите изисквания. В тази насока съм работил и се надявам, че тези инструменти трябва да послужат едновременно и за подобряване на продукцията, качеството на продукцията, и за подобряване на информацията – и за усъвършенстване на връзките между производители и потребители, защото укрепването на тези връзки ще даде възможности на производителите да имат по-стабилни приходи, а пък потребителите по-справедливи цени. Значи това е една динамика, която е общо взето приемлива, правилна и затова трябва да предложим е, някои подобрения, е, е, концепции, които ще осигурят по-висока ефективност и хората ще знаят за какво говорим, когато говорим за тези неща. Благодаря ви. Благодаря ви, господин. Благодаря много, Жозе. Започваме дискусията, господин. Благодаря много. Искам само да кажа, че приветствам работата, извършена от господин Бове. Това е едно много спешно предложение от комисията повече от всякога. Ние трябва да помогнем и на потребителите, не само на производителите. Е, те не винаги знаят е, каква е допълнителната полза, не знаем, е, те не винаги знаят какво означава гарантиран географски район и другите означения. Хората трябва да разберат значението на тези обозначения. За нас е много важно да обясним това и да поясним допълнителната стойност на европейските продукти. В трите глави, в които, в комисия, в които комисията е определила различни проблеми. Всъщност там се говорят скандали. А, заразяването с Шарих Коли миналата година наистина беше скандално и беше начина по който се подходи по този въпрос, още повече, че въобще не беше необходимо. И аз искам да попитам комисията как очаква, че ще им вярваме след това, което се случи неодавна. Няма никакъв смисъл да се реагира година-две по-късно и да се опитваме да направим направим нещо, защото толкова много вреда беше нанесена, че питам как комисията ще гарантира, че ще се осигурят средства за подобни кризисни ситуации, при това на време, в реално време и как ще могат хората да използват фондовете, как ще се предаде това послание, защото когато те казват, че ще има по-малко бюрокрация, всъщност в ОСП виждаме, че нещата се осложняват все повече и повече. И така, каква е идеята? на комисията. Може ли вие, господин Бове, да кажете на комисията как биха могли те да опростят маничко нещата? от това, което разбрах от предложението на комисията, че ще има много повече възможност за промоция. И аз се питам откъде идват тия пари. Ще има ли допълнителни средства или ще трябва да разчитаме на това, с което разполагаме, за да може да се проведе тази кампания за промоция. И на последно място един важен, една важна подробност. Например, в лозарския сектор, който се разглежда като част от хранителния сектор в много държави, това може да бъде повод за дискриминация. Така че, господин Бовен, нека да бъдем смели, нека да ви предложа нещо. В тези държави членки, в които виното се разглежда като храна, нека да насърчим и да разширим а, промоцията дори за тези държави, в които виното се счита за храна и нека да има справедливост. Председателят, благодаря, госпожа Айюсо има думата. Не се говори в микрофон. Bueno, no, le decía que la shadow rapporteur благодаря много. Исках просто да кажа, че докладчиците в Сянка все още не са се обадили, не са се изказали. Нека първо да на... те да говорят и тогава аз ще се изкажа, ако нямате нищо против. Да, благодаря. Благодарна съм за това, че ме третирате така привилегировано. Съжалявам за микрофонния проблем с микрофоните, който ни осложни малко живота логистично. Позволете ми да започна с благодарност от докладчика. Първото нещо, което той каза, беше контекста. За мен това е много важно. Това е историческия контекст, който той представи. Но има сега и един нов контекст, което означава, че е, значи, е, там, където сме се насочили, пътя по който вървим, освен е, конкретните въпроси, на които ще трябва да отговаряме, самия път за насърчаване на селско-стопанско производство е нещо, по което имаме съгласие. Но трябва да разберем и новата логика, както каза господин Буфет. Трябва да видим дали този подход ще бъде правилният. Има въпрос, който селските стопани задават от години и не получават отговор. Заслужава ли си Европейския съюз да има такива стриктни мерки за а, здравето, околната среда, правото на работниците, здравето на животните и така нататък, което да означава, че нашите продукти се произвеждат с по-висока събестойност. Да, а, заслужава ли си нашите производители да спазват всички тези правила? А ако с този доклад сме доказали, че ще има добавена стойност на продукцията на нашите фермери, както на вътрешния пазар, така и на международния пазар, тогава да, разбира се, това ще бъде отговор на въпроса заслужава ли си. Ако не успеем, защо да не продължим така, както до сега и как ще можем да победим конкуренцията, например, с по- добри цени. Аз мисля, че това е един основен въпрос. Това е голямата ни възможност да оправдаем нашата селско-стопанска продукция и да освободим от всички тези ограничения, за да може фермерите наистина да получават плащания за това, че спазват правилата. но искам да повдигна няколко неща. Аз съм съгласна с казаното от докладчика Естер също каза, че това са въпроси, които трябва да бъдат включени в доклада е, и по този начин да се изрази консенсус на нашата комисия по въпроса. Аз искам да добавя няколко аспекта, които следва да се вземат предвид. Първо трябва да се отчита, че а, в продължение на доста време ние се борим за качеството на нашите продукти и това е една борба, която, в която постепенно ние печелим, но е необходимо да осигурим добра пазарна позиция. Едното не може без другото. И трябва да осигурим пазарна позиция, но трябва да покорим новите пазари. Всички ние знаем за кризата в Европа и осъзнаваме, че ако искаме да имаме по-широки пазари за нашата продукция, трябва да се отворим за други пазари. Например, един от пазарите е, а, а, те, това, това са новите пазари. Ние трябва да решим как можем да изнесем нашата продукция на тези нови пазари и да подобрим работата и ефективността на нашите предприятия, които сега няма достъп до тези нови пазари. А, ключът е опростяване. Как може да го направим за бюджет, казвате вие. То това е много добре на хартия, но ние а, как да го постигнем? Трябва да имаме бюджет, за да може да приложим тези прекрасни мерки, по, които обсъждахме и по които постигаме съгласие. Необходимо е бюджета да се увеличи, за да може да се постигне това, което е написано на хартията. В противен случай нищо няма да постигнем. Има един друг аспект, който според мен е важен. Нашите производители Онези, които ще кандидатстват за включване в тази програма, се нуждаят от облегчен достъп до програмата, нуждаят се от ясни критерии за това как да имат достъп. Необходима им е прозрачност, у нези, които няма да успеят, не означава, че не могат да се опитат да поставят а, своята продукция в чужбина с по-голяма възвръщаемост. И аз мисля, че е важно да се предоставят данни от комисията за информации в връзка с контакти в държавите, не, не, защо да не се произведе някакъв, някакво ръководство, някакъв наръчник с информация, която ще помогне на производителните кооперативи, на нашите фермери, за да може продукцията ни да бъде изнесена на пазари, които биха довели до по-висока доходност. Сега, що се отнася до по-високите ивансови плащания, не винаги това е достатъчно, т.е. 30% не винаги са достатъчни за е, стартирането на проектите. А по малките и средните предприятия е, стимулите за постигане на критична маса, за възможността да се оперира на външните пазари, също трябва да бъде оценено, когато говорим за пилотни проекти в трети страни е, в допълнение към мерките има и някои други мерки, които могат да предоставя на докладчика. Не искам да отнемам вашето време. Трябва обаче да прегърнем новата логика, която той предлага и не само да постигнем и консенсус по идеите и идеалите, би трябвало да направим стъпката по посока на ефективните планове за действие, за да може да се гарантира нашите продукти да имат допълнителна стойност, особено с, с тези стриктни правила, които ще е, доведат до по-добри доходи на нашите селски стопани. Ако не направим това, няма да сме си свършили работата и няма да сме отговорили на отговорността. Благодаря. Давам думата на госпожа Аюзо първо. Благодаря. Благодаря на докладчика в Сянка и на доклад, докладчите е, напълно съм съгласен с казаното. Аз не зная, че... Не смятам, че е много важно името на документа. Важното е да бъдем ефективни и да направим всичко най-добро за нашата продукция. Както каза госпожа Патрао, в Европейския съюз имаме биоразнообразие, хуманно отношение към животните, климатични промени и ние произвеждаме най-безопасната селско-стопанска продукция в света. Това означава, разбира се, че тя е по-скъпа за производителя. Ние трябва да го обясним на външните потребители. Да, да ви дам пример. Яй, с яйцата, например трябва да имаме 750 квадратни сантиметра клетки за а, птиците. Тоест, много е по-скъпо да отглеждаме а, кокошки, отколкото, например, в а, Бразилия. И бихме могли много по-ефтино да внесем яйца от Бразилия, но трябва да поясним обясним ам, на хората, че ще платят повече за определени яйца, защото условията, при които пилетата и птиците са а, отглеждани, са много по-добри. Има доклад от 4 април, който анализира редица продукти и в него се казва, че всички селскостопански продукти, внесени от страни, имат от трети страни имат значително по-високи нива на концентрацията на пестицидите. И макар, че има много култури, които всъщност не могат да продължат да произвеждат по определени причини, ние ги внасяме. Всичко това трябва да бъде обяснено на потребителите, за да може да знаят, че тогава, когато от тях се иска да, из... да платят малко повече, да знаят защо го правят. Аз мисля, че съобщението на комисията е, добр, е добро. Вярно, няма много пари, но е важно, че имаме вътрешни кампании за промоция, за да обясним защо нашите е, нашето производство е по-добро, макар и малко по-скъпо. Трябва да ангажираме също така и частния сектор. Трябва да имаме много прости правила, максимално прости. И трябва да отчетем също така, че нашето е, селско стопанство е много по-скъпо. И трябва да говорим и да обясним защо. тук не говоря само за рибната продукция. Всички всички видове внос се контролират. И, а, ние поне трябва да пояснем защо нашите яйца, например, са по-скъпи. Няма да се впускаме в подробности това, което вие казахте. За виното също беше много важно. Виното е храна. И това е също една възможност за а, а, заедост господин Елберт и след това господин Дорфман. Благодаря, господин председател. приветствам предложенията в, в съобщението на Комисията за увеличаване на конкурентоспособността на европейското земеделие. В моята страна хранителната промишленост е най-важният производствен сектор а, при условия на висока безработица. Необходимо е да се насърчи растежа в тези области. Агрохранителният сектор продължава да се развива успешно, но това са въпроси, които не е дократно са повдигани тук. И комисията го признава, че прекалено многото административни тежести и бюрокрация трябва да се опростят. Въпросът е наистина да се улесни живота на производителите, не това да остане само на книга. Трябва да се опрости управлението на програмите за подпомагане. Би било интересно да чуем какви са плановете на комисията в това отношение. Ясно е, че има възможност за насърчаване на качествени продукти и осигуряване на гаранции за качество в условията на устойчивост. Това особено въжи за местната и регионална економика, което заслужава специално внимание. Поради високите стандарти, на които трябва да отговорят европейските продукти, трябва да им се помогне на външните пазари. Загрижен съм, че се препоръчва в, съобщението действията за съкръщаване на хранителните вериги и помощ за местните производители да бъдат изключени от бъдещите системи за подпомагане и да се финансират от местните фондове. Очевидно, ако се използва тази цел, кохезионната политика, това ще бъде много по-ефективно. Трябва да имаме решения, които отговарят на спецификата на отделните пазари. Не може да има общо решение за всички. С нарастващото значение на местните пазари, потребителите се ориентират към тях. Увеличеният брой а, на малките и средни предприятия в регионите, които произвеждат и реализират висококачествени продукти, се увеличава. Развитието на селстопанските райони е много важно за устойчивостта на тези нови компании. Може да им помогнем, помогнем, за да укрепят пазарните си позиции, както в у дома, така и в чужбина. Иска ни се в доклада да се е, каже нещо за това как ще се свържат тези изисквания с новите правила за обществените поръчки. Накрая ясно е, че тези мерки трябва да бъдат ефективни. Готов съм да работя с докладчика за, едно, за един интересен и навременен доклад. Ербет Дорфман е poi chiude Луис Капола. Херберт Дорфман. Пред... Е, Благодаря, господин председател. Трябва да поставим два въпроса. Докладчикът вече заяви, че са налични около 50-55 милиона. Това е една хилядна от бюджета за ОСП. Възниква въпросът дали заделянето на подобен бюджет наистина е справедливо. Справедливо ли е да заделим бюджет, възлизащ на една хилядна от общия бюджет за ОСП? Ще допринесе ли тази сума наистина за конкурентоспособността? Или ще се окаже нищожна? Трябва да се насърчават продукти, които вече са пуснати на пазара. <clears throat> Към момента действат много строги правила. Много е трудно да се рекламират, да се насърчават продукти, които вече са пуснати на пазара. Например, на пазара са пуснати шампанско, кианти, но не и европейско вино. Какъв е в такъв случай смисълът от провеждането на общи кампании за насърчаване? Няма да се осигури участие дори и в размер от 20%. Мисля, че можем да постигнем известен успех, ако поставим акцента върху защитените наименования за происход, които вече са установени. Това са популярни продукти, които са пуснати на пазара и които имат европейско измерение. Ако се съсредоточим върху частните търговски марки, ще ни бъде много по-трудно. Мисля, че върху това трябва да се съсредоточим в законодателното предложение. Луис Каполо Сантос. Благодаря, господин председател. Няма да го се впускам в подробности. Искам да напомня на докладчика да вземе предвид предвидимите финансови трудности, свързани с финансирането на подобни мерки. Аз мисля, че това трябва да бъде включено в този регламент, така че в бъдещи обсъждания колегите да не обсъждат дали решението е правилно или не. Благодаря, Луис. И сега вече ще дам думата на директора Пачеко и след това отново на господин Бофе. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Жозе Бофе аз няма да повтарям това, което той направи. Той много добре е синтезирал това, което се намира в нашето съобщение. Той също така представи идеи, които ми се струват, че са в същата посока на нашите разсъждения и трябва да видим нашата система за устойчиво производство. Е, това е нещо, което беше споменато и от други членове на, на тази комисия и то е в съзвучие с това, което ние мислим и на нашата програма за насърчаване. Трябва да се каже нещо за това как да се отговаря на кризите. Ние знаем много добре, че сегашната система а, е свързана с, с системата на търсенето и предлагането и как бихме могли веднага да реагираме на, допълнит, на необходимостта от допълнителна промоция. Тук е един въпрос, който, вин... Е, който е винаги деликатен. Средствата, ресурсите за селско-стопанската политика. Ние също смятаме, че би трябвало да се занимаем и с промоцията. Сега по по-конкретните условия, тук бих желала да добавя, че що се отнася до това, че ние би трябвало също да работим, за да завладеем и други пазари извън Европейския съюз, би трябвало, според мен, да обмислим как най-добре да можем да включим и марките така се прави сега, например, за е, винарски е, продукции, но когато говорим в по-общ план, е, да видим дали няма да има някакво предимство да свържем нашия имидж, нашите марки, за да може да се окаже по-конкретна подкрепа на е, проникването в пазарите. Господин Дорфман, струва ми се, пледира в този смисъл, е, и както и госпожа Патронеш. И това са усилията, които би трябвало да се направи за програмата Multipay, за които говори господин Хейвард. Според мен не само 9% от нашия бюджет е предвидено за програмата MultiPay. Би трябвало да се придаде едно европейско измерение, следователно би трябвало да се работи повече по европейското сътрудничество, за да може да се насърчат продукти, продукти, система на производство, начини на производство, които биха могли да доведат до по-голямо производство и до по-големи приходи, съответно. Господин председател, само едно последно нещо искаме е, да кажем, че не познаваме напълно разходите, които ще бъдат необходими. Но това а, сега се финансира в рамките на програмата за развитието на, селско, на селските региони. И а, бюджетните ресурси, с които разполагаме и, с които, а, и които може да предвидим реалистично, ни посочва, че върви в правилната посока, за да може да осигурим бюджет за тази промоция и би било по-добре да се запаси финансирането по линията на програмата за развитието на селските региони. Председателя, благодаря и сега ще дам думата на господин Бове за изключение в тези разсъждения видяхме, че имаше различни проблеми. Говореше се за проблема за обема, говорихме да, за това дали бюджета трябва да се интегрира в, в така наречената нормална промоция в кавички и какво трябва да се направи по време на криза. Има голям проблем, защото не може да се направят двете неща едно, едновременно особено. Ако има криза, се осложнява останалата част на бюджета. Ако има един балансиран бюджет, как може да, какво трябва да се направи, когато дойде криза. Трябва да се види какво може да направи комисията, за да отговори, може би, със специфичен бюджет на кризата. Но ако в бюджета се включи и кризата, и имаме един перманентен резерв за кризи, никога няма да имаме бюджет, а ще имаме всъщност един много силно намален бюджет, който няма да може да финансира. Нещо друго, по което исках да кажа няколко думи, което е интересно и по което трябва да бъдем много ясни, когато говорим за необходимостта да се отворим за пазарите в трети страни, извън Европейския пазар би трябвало да говорим за новите е, пазари в новите развиващи се държави. Е, тук става дума за някакъв модел, но този модел, а, ако става дума за голяма принадена стойност, е, трябва да се работи. Не става въпрос да се а, по, да се отваряме към пазари, които биха искали да провеждат, да произвеждат идентична продукция на местно равнище. Да, трябва да правим промоция на нашите марки за качество и да имаме предвид, че пазара, експортния пазар е е, всъщност е ограничен. Ако говорим за производството на сиренай, например, е, също трябва да се отчитат специфичностите. Това беше е, отговора във връзка за местните пазари. Може би комисията трябва да ни поясни защо това е важно. Идеята е да се каже, че всички отчитат, че от социална и економическа гледна точка пазарите дават възможност да се реализира продукцията. Идеята обаче да се насърчава идеята а, хората да отиват и да се реализират на тези пазари, не само на местните пазари. Няма да се прави промоция там, направено на всички системи на местна продажба. По-скоро трябва да се представя нещо, което е културно културно вкоренено в нашата система. Аз тук говоря за Великобритания, където броя на местните пазари с, с а, свежа продукция от местните производители представлява един голям а, процент от пазара. Това би трябвало да бъде нашата цел в конкретните случаи. Аз това исках да кажа и ще продължа да, си, да обмислям как да включа всичко това. Председателя, благодаря Жозе, благодаря на всички. С това приключваме днешното заседание. Утре в 9 часа продължаваме. Ще продължаваме с заседанието. А в 3 часа искам да напомня на докладчиците и координаторите, че ще се срещаме с комисаря Чолуш. Довиждане, приятна вечер на всички.